ще трябва да има и мнение на Европейския парламент. Това е контекста. И сега ще изслушам въпроси. Right. So the floor is open. Започваме с въпросите в нашата комисия. Първият въпрос е какво е оправданието за все по-големия брой случаи срещу оператори от Съюза, от наши търговски партньори. Наши оператори, които проявяват интерес, най-вероятно в антидъмпингови разпоредби в Индия, в Китай, това би го разбрал повече. Но но се използват тези инструменти срещу Европейски съюз, ми се вижда странно. Те, нека да чуем някакво пояснение. Други членове имат ли въпроси? Вилем Дартмут. Господин Дартмут. Аз е, обикновено имам богат речник, но сега не знам направо какво да кажа. Безпокоя се. Тези е, инструменти за защита на търговията са изключително важни защото ако човек е за свободна търговия, ние сме за, и Обединеното кралство излича голяма полза, то тогава трябва да има равни условия, мисля аз. И за да има такива условия, също е важно да има инструмент защита на търговията. И това гарантира ефикасната търговия и дават възможност за равни условия. Така че е, представянето ви ми се видя малко разпокъсано, и е, най-вероятно вие, вие, колегите, може да ми пишете. Не знам, за да ми дадете малко повече информация. Макар, че бих искал и на вас и на вас иска да имате кратки представяния, особено когато е напрегнат дневния ред, това не трябва да бъде за сметка на една цялостна информация, за да запознаете депутатите това на вниманието на представителя на комисията. Други въпроси преди да отговорите? No, apparently... Няма въпроси. Няма. Можете да отговорите. Въпросите поред защо има толкова много случаи на завеждане дела срещу ЕС. Все по-голяма дейност има сред нашите търговски партньори, да. Не сме останали с впечатление, че е с основната цел на тези дела. Много често сме в кавички в пакет с други. тоест, много случаи са свързани с предпазни клаузи. и там е вече ергаомнес и от време на време знаем, че сме основна цел, но в повечето случаи не. В повечето случаи делата са насочени ерга омнес. Често влизаме в контакт с властите в тези три страни, за да се опитаме да разберем дали този определен вид мярка може да бъде прекроен така, че по-малко да накърнява нашите интереси. Например, ако се налагат някакви мита, които да са специфични, а не ад валорем. Към това, към което се насочвам обикновено, са по-низките цени, отколкото експортните цени на европейските фирми. И ако те не са ад валорем, а други, то тогава те не са толкова драматични за нашата индустрия. Освен това, има различни а, други антидъмпингови а, дела, които са насочени а, към много търговски партньори, включая част от а, държавите членки или цели Европейски съюз. В всички такива случаи ние се опитваме да разберем каква е валидността на аргументите и стандартите, които се прилагат, да бъдат не толкова ниски, защото обикновено са такива и тогава ние се намесваме, така че стандартите да бъдат на нивото на щетата, понесена от местната индустрия. Освен това е имало и случаи, и това може би най-вече в Китай, когато оставаме с впечатление, че има елемент на прилагане на мерки в синхрон с казаното от нас. Един вид имам предвид нещо като отмъщение, но не искам да използвам тази дума. Така че Имаме и такива случаи. След това. Съжалявам, че съм бил така разпокъсан, както каза член на комисията. Опитах се да бъда кратък, защото знам, че нямате много време. Разбира се, че мога да навляза във всякакви подробности от политиката, които искате да обсъждате с мен. Е, много се радвам, че признавате факта, че такива инструменти за защита на търговията са нещо, което е положително за политиката, нещо като застрахователен а, запис. Т.е. човек иска застрахователна или осигурителна политика и затова защитава търговията си. Радвам се, че споделяте това становище. По какъвто и аспект искате подробности, моля, Кажете ми, ще го направя тук или в писмен вид, когато искате и по каквато тема искате. по тази политика може да се говори часове, дори дни. Това е. Има ли други въпроси? Пита председателя. Аз имам въпрос. Комисаря Дегухт обяви, че Съюзът планира да се приеме правило за реципрочност по отношение на държавните обществени поръчки, според което ще бъдем готови да затворим пазара си за обществени поръчки за оператори от други страни, където ние нямаме достъп до пазара. Това е нещо като инструмент за защита на търговеята или не. Нямаме нови елементи сега, нови събития. Какво се случва по този въпрос? Нещо ново по тази тема? Що се отнася до обществените поръчки, те са извън на портфела на моя директорат. Ще го оставя на колегите ми да ви отговорят. А за реципрочността и достъпа до пазара? Пита председателя. Предпочитам господин комисаря да коментира какво се случва. Той е много силно ангажиран с тази тематика, подготвят се инициативи в тази сфера, но аз не съм запозната, за да ви дам подробности за това какво точно се случва. Що се отнася до механизмите за защита на търговията? Опитваме се да го разработваме в рамките на правилата, които правим, като един инструмент, който се ръководи ад-хок, зависимост от отделните дела. Тоест, работим на базата на определени жалби. Всяка отделна жалба я разглеждаме на базата на нейните нейното съдържание. Добре, кои са последните, пита председателя? Такива, които са важни, е, примерно Европейски съюз, към кого е отправил такива жалби? А, е, отговор. Например, а, е, стъклените влакна и продукти от стъклени влакна. Имахме дебати по отношение за един, по отношение на един преглед на обувки Имаше един друг, който бе коментиран в хай-тек сектора, свързан с модемите. Wide Area Network уреди. Нещо, което бе в новините отново, бе решението на СТО по един случай, в който елементите от решението бяха поставени под съмнение, а други бяха потвърдени. Керамика, друг един случай, който се разглежда. Отново много емоции около него се разгоряха. Това бяха най-важните. Ако искате, мога да ви кажа какво се случва по всеки един от тези случаи, ако някой го интересува това. Да, каза председателя. И така. Що се отнася до обувките? Ще започна с обувките. По хронологичен ред. Къде се намираме? До края на март са валидни мерките Та въпрос е дали няма да се даде заявка за преразглеждане на крайния срок за изтичане на документа. Не зная дали е подаден, но такова, такова заявка, но производителите на обувки заявиха, че няма да подадат заявка. Може и да си променят становището, не зная. Ако не подадат, в края на марта стичат мерките. Що се отнася до стъклените фибри или влакна, имахме временни мерки, високо ниво на а, митнически такси. Много коментари имаше от потребители, от така нататък. Много нова информация се събра, за да може да се модулира анализа и да се стигнат до нови параметри за мерките. Ще бъдат потвърдени тези мита. Една от категориите при разследването беше, че не е отворен за мерки определен част от секторите, така че говорихме за едни подпродукти. Е, ще имаме окончателни мерки на ниво от около 13% от митата, което е доста по-низко от е, първоначалните мерки. Uh, Други. Керамика. Разследването в момента тече. Все още събираме данни. И ще видим дали да им налагаме временни мерки или не. Модемите. Да, модемите. Интересен случай. Имахме едно оплакване искане на налагане на предпазни мерки, едно оплакване от дъмпинг и субсидии. За първи път всъщност имаме три аспекта заедно. Започнахме проучването, разследването. След това обаче имаше една странна еволюция на събитията защото една от китайските фирми, която изнася в Европейския съюз, има огромен пазарен дял, подписа търговско споразумение с ищеца, с жълбоподателя. И жълбоподателя тогава се отказа от делото. Тоест, имаме оплакване, жалба, обаче вече няма жълбоподател. И какво да правим ние? И на тази основа Белгия е, поиска това искане за предпазни мерки и след това поиска да бъдат е, спряни разследванията. Така че ще излезем с предложение. На втори етап трябва да видим дали да продължим с антидъмпинговите мерки и субсидията. Това заключение ще бъде анализирано в близко бъдеще. Независимо от това, ще направим анализ на заключенията и констатациите до този момент. Имам допълнителни искания за думата Уилям Дартмат. Отговориха на моите въпроси, господин председателю. Благодаря ви, аз исках думата. Господин Дегух, в отговор на един устен въпрос, през ноември миналата година в Страсбург, малко криптично се изрази. Той каза, преговорите с СТО са важни за всеки един преглед на правилата, ако искаме да направим такъв преглед. Тоест нещата са неясни. Можете ли по-ясен отговор да дадете? Дали комисията обмисля реформа на инструментите за защита на търговията в СТО или в Европейския съюз. Извинявам се. Трябваше да говоря по телефона и пропуснах в началото. Говорихте на два или три от въпросите, които ме интересуваха. Стъклените влакна от 33 плюс процента. Нещата са паднали на 13. Това е добре. Бях на едно изложение за продукти. Всичките продукти бяха от стъклени влакна. Производители от целия Европейски съюз не могат да си набавят достатъчно продукти, защото няма достатъчно продукти, произведени в Европейския съюз, няма достатъчно стъклени влакна и трябва да внасят от Китай, което пък след като ги няма, дига цената. И като си има предвид економическата криза, нещата са сложни. Тъй разбирам че не е имало консултации с а, този сектор на промишлеността. Когато се обадихме на комисията, те казаха, че никой не е идвал от този сектор при тях, така че явно няма консултации, когато вземат решение и вие не ги търсите. Доколкото разбирам, комисаря не се занимава с един от другите случаи. Вие ми казвате сега, че не сте се отказали от този случай. Така ли или не е така? И накрая, по отношение на а, торовете доколкото разбирам, там нещата нещо не са били представени добре, може би от предишни комисари, но все пак това е личното ми становище, така че не знае точно. Е, и така, що се отнася до прегледа на правилата? Както знаете, предишният преглед на правилата бе махнат от дневни ред, извинете, от господин Мандълсън по две причини. Първо, защото Имаше голям разнобой на становищата по отношение на това как да бъдат преразгледани, в каква посока да бъдат преразгледани. Така че становищата бяха от драстично намаляване на прилагането на TDI, а в другата посока трябва да се прави най-вече на реципрочна основа и прилагане на определени правила. Да речем, ние имаме правила, които са по-умерени от тези на СТО. Имаме тест за публично добро и един вид полза. И когато се говори за тези инструменти за защита на търговията, те не извличат полза от това. Защо не промените своите правила, за да ги давате само на онези, които ви ги предоставят на вас. Така че това бяха двете крайни становища. Това беше един неясен елемент. И следващия. Председателя в СТО публикува текстове за реформа на правилата на СТО, които въвеждат определени елементи, които променят част от правилата в посока, която не очакваме. Например, зануляване, по-малко мито, извади се този тест за публична полза или обществена полза, е, не знам дали ще остана отвън или ще го върнат, но не може да се движим само в една посока, за да видим, че нашите правила са се развили в посока, която е точно обратната на общите правила, които така или иначе след това трябва да станат част от нашите правила. Поради тази причина господин Мандълсън, комисаря Мандълсън, заяви, че за момента трябва да се прекрати този преглед. И мисля, че комисаря Дехухт продължава по, този, по някакъв начин е, с това становище също, защото докато няма яснота какво ще се реши на преговорите в Женева, тогава би било доста рисково да променяме правилата. Та, това предложи той да изчакаме, да видим какво ще стане. Така, подготвяме се за евентуална промяна на правилата казах го и по-рано, правим голямо проучване на правилата, на различните аспекти на тези правила, какви трябва да бъдат, как да се възприемат, колко са ефикасни и да ги сравним с това, което се прави на други места. Подготвяме се. Намерението на комисията е всъщност да направи такава реформа на правилата, когато обаче има яснота какво се е случило в Женева като крайен резултат. Що се отнася до стъклените влакна? Дали сме видели какво става с доставките? Да, това е една от причините, поради която а, махнахме един от субпродуктите от фибрите. Те са най-различни видове, е, влакна, които се използват в производството на кораби, на а, модули за автомобили. А, им не за всички видове стъклени прежди в кавички а, се налагат тези мерки. Няма проблем с доставките и а, това е едно практическо съображение. Винаги се опитваме да говорим и с индустрията, и с потребителите. Това е една постоянна тема. Една от темите, които споменах по-рано, е свързана с а, Искаме да си сътрудничим с тях. но искаме да работим по въпроса. Що се отнася до модемите? А, нямам... Да, за малко време. Добре. Само две секунди. Дайте ми две секунди. Е, трябва да се приключи официално. Трябва да има крайен доклад по нашите констатации и заключения, що се отнася до торовете. Наистина последната секунда. В момента тече средносрочен преглед. Um, very broad information on the state of the art of uh, CDI. Благодаря ви много за изложението и за отговорите. Продължаваме веднага към точка 25 пет Трансатлантически економически съвет, Европейски съюз, Съединени щати, Последната годишна среща на съвета се проведе през декември в Вашингтон. С председатели бяха комисаря Де Хухт и заместник националния съветник по националната сигурност Майкъл Фром. Срещата беше квалифицирана като най-добрата от началото от гледна точка на участието и конкретните постигнати споразумения. Трансатлантическите економически взаимоотношения са от особено значение и затова темата е значима за нас. Съвместната декларация на заседанието съдържа и раздел за търговията и инвестициите. Ето защо смятам, че е много важно комисията да ни информира за тази среща. Господин Филип Майер от Европейската комисия е тук. Заповядайте. Добър ден, господин председател. Днес е моя парламентарен ден. Бях на среща и с делегацията за връзки с Съединените щати. Председателят, надявам се, че денят е радостен за вас. Не съм сигурен, че той беше радостен за делегацията, пред която се явих. Всъщност става дума за засилените контакти с парламента. Имаше подготвителни разговори преди съвета решили сме да продължим тези контакти. Решили сме тези контакти да продължат. Делегацията на Европейския парламент участва в подготвителната среща Питър Скинър, но никой от парламентарната комисия, каза председателят. Имаше и участник от Конгреса. И една от трудностите при организирането на консултациите е, че момента не беше много подходящ сред междинните избори. Трудно беше да, се, да привлечем член на Конгреса. Е, никой не искаше само представителство на Европейския парламент. Независимо от това, проведахме кратка информационна среща. Видяли сте нашият документ, предназначен за Комисията по международна търговия. Там е посочен вебсайт, където можете да намерите всички документи на съвета. Става дума за съвместна декларация на съвета. Анексите, има и анекси, в които се разглеждат по подробно въпросите в конкретни сектори. Освен това, има документи, които са прияти на срещата. Може би ще бъде по-полезно да ви представя контекста на срещата и какво стана след нея. Хубаво беше, че звенето на съвета се проведе в момента, в който се проведе. Може би трябваше да се проведе по-рано. Всъщност имаше много комисари от наша страна, няколко висши представители от американска страна. среща протече много добре, защото на среща на върха беше приета декларация и американската администрация се почувства задължена да сътрудничи. Преди това бяха, изразяваха готовност Отнасяха се мило, дори предоставиха цял екип на разположение на съвета в Държавния департамент, но екипът нямаше политическа подкрепа. Ние постигнахме напредък по потенциалния дневен ред, който сме споделили с парламента, но Благословията на американците дойде късно, 10 дни преди самата среща и това е поради среща на върха или благодарение на среща на върха. Очевидно е, че имаше промяна след среща на върха. Присъстваха пет комисари. Един от тях не успя да стигне до, Вашингтон, до Вашингтон поради здравословни проблеми. от а, американска страна а, списъкът на участниците е даден. Комисарят Де Хухт водеше екипа от комисарите. Успя да създаде известна атмосфера. А, така че тя стана приятна. Основната цел, която преследвахме, е да намерим начин така, че да събудим американците желание за срещи и разговори. Мисля, че успяхме. Можем да говорим по същество по-късно. Комисария Гухта защити тезата, че съветът трябва да бъде процес. Тоест да не се ограничаваме само до годишни срещи. Не можете да си представите дейностите, за, свързани с регулаторно сътрудничество. Те са многобройни. Повечето служби, които работят в, тази, в тези области, не са наясно с целите но при всички случаи контактите бяха многобройни. Годишната среща those issues which either are ripe for being harvested at political level. Сега резултатите, които постигнахме на а, конкретно ниво. Разбира се, понякога процедурите отнемат по-дълго. Съветът може да издаде, да изпрати сигнал, че въпросите трябва да получат по-конкретно измерение. Американците разбраха това. Успяхме да направим така, че тек да остане на политическо ниво. Предизвикателството се е, състоеше в това да се даде възможност и за обсъждане на по-политически въпроси и заедно с това да се работи по специализирани въпроси на експертно ниво. Този подход даде добри резултати. Той даде добри резултати преди заседанието на съвета. По време на заседанието службите получиха определени инструкции и на края на срещата атмосферата беше станала много добра и когато стана ясно, че имаме, че предстоят срокове, американците предложиха да се проведе среща през февруари. Това е последното, което искам да кажа за срещата, защото сега стигаме до подготовката на анализа. През февруари можем да дойдем и да ви а, представим постигнатото. Ще подготвим заседание между с председателите близо до лятната вакансия аз бих искал да има междинна среща, за да се запази натиска между двете годишни срещи. И заседанието на съвета за 2011 година ще бъде септември-октомври. Датата предстои да бъде уточнена. Сега ролята на законодателите. Труден въпрос. Осъзнаваме ясно, че законодателите не бива да бъдат възприемани по същия начин, който и другите събеседници. Законодателите очевидно играят по-важна роля – те са част от процеса на взимане на решение. Когато говорим за законодателите и депутатите, депутатите казват, да, и ние сме законодатели и сега трябва да видим как да се осигури участие на всички. Държавите членки бяха доволни от участието, което взеха в подготовката. Между парламента и американската делегация има диалог и ако парламентът желая, можем да се явяваме по-често. По отношение на бъдещата роля на законодателите, в американската делегация има желание за механизъм за наблюдение между парламента и Конгреса комисията предложи това, но всъщност парламента и Конгресът трябва да вземат решение. Ние можем да подпомагаме преките контакти между депутатите от Европейския парламент и членовете на Конгреса по въпроси, които представляват общ интерес. И аз бих ви попитал – кои са въпросите, които според вас представляват интерес? Въпроси, които ще бъдат предмет на доклад. Въпрос, който да представлява също толкова голям интерес за Конгреса. И по този начин може да започне едно сътрудничество, съсредоточено върху няколко конкретни въпроса. Мисля, че това е добър начин да започне конкретно сътрудничество между двете институции. Може би вие имате различна представа за нещата, Това е област, която може да бъде а, проучена. Ако искате да разгледам различните въпроси, мога да го направя, но това ще отнеме много време и мисля, че е по-добре да оставим време за въпроси. Благодаря за вашия доклад по отношение на срещата на върха на трансатлантическия економически съвет. Като парламентаристи ние не се интересуваме от пряко участие в а, срещи на върха на изпълнителната власт а, на САЩ и ЕС, защото това е роля на комисията и затова тя трябва да идва тук, за да ни каже как са преминали тези срещи Комисията изпълнява свое задължение. Обаче се питам, дали няма да е полезно да имаме обмен на становища преди срещата на върха, така че парламента да може да допринесе със свои становища по отношение на резолюциите, до които ще се стигне на тази среща на върха и парламента да може да изиграе положителна роля в подготовката да, мисля, че в бъдеще наистина трябва да провеждаме такива срещи с комисията. Отново казвам, преди срещите на върха, за да може парламента да допринесе положително. Имате възможност, Мишел от Алте. Благодаря на председателя на комисията и на нашия председател за информацията. Радвам се, че имаше глава за суровините в протокола. Този въпрос много ме интересува, работя по него, обаче сега ще говоря по друга тема. Ако погледнем преговорите световен мащаб за измененията на климата, както и дискусиите в САЩ, оставаме с впечатление, че защитата на против климатични изменения не е такъв приоритет в САЩ, какъвто е за нас. В такъв смисъл искам да разбера дали по време на това заседание се е обсъждал такъв въпрос или в бъдеще смятате да го обсъждате, защото останах впечатление, че американската страна прокарва собствените си теми. Например, биологичната и генетична индустрия. Та исках да питам комисията дали този въпрос, свързан с климатичните изменения, може да влезе в дневния ред сега или някой от следващите пъти. Благодаря, казва председателя господин Дартмут. Не искам сега тук някакви критики да отправям, но това, което ме заинтригува е, че тази среща е организирана почти веднага след или по време на средносрочните избори в САЩ. Знаете какво е, са те. Те са една фиксирана дата в годината, не като в Обединеното кралство, което се насрочват. Така че комисията може един вид да се досети а, да направи тази среща във време, което да не съвпада с средносрочните избори там. Нещо друго. Нещо друго по-важно и философско. И то е следното. В а, вашите бележки вие говорите за участие на конгресмени в тези дискусии по търговията. Американския конгрес години наред, и аз го казвам като човек, който 8 години е живял в САЩ, с това, че има много протекционистични, на, на протекционистични настроения. Особено от определени щати, конгресмените, от определени политически райони. Те искат да защитат заводите, фабриките, предприятията в избирателния си район и в своя щат. Е избираемо, защото искат да бъдат преизбрани. И обикновено изпълнителната власт е тази, която защитава свободната търговия и рискува да бъде непопулярна, разбира се, в конкретни избирателни райони или щати. Защото изпълнителната власт, в крайна сметка, трябва да се грижи за цялата държава САЩ. Така че не е ли чудесно, че Конгреса участва, казвате вие, обаче има отделни конгресмени, отделни сенатори и не знам. Мисля, че ще бъде резултата против свободна търговия и по-протекционистичен, отколкото в обратен случай. Още един въпрос, свързан с правата на интелектуална собственост, обаче ще ви пиша по този въпрос по-нататък, така че няма повече да задавам въпроси. Има ли други въпроси? И сега комисията да ми отговори, ако може, на тези въпроси и коментари на колегите. Благодаря за въпросите. Климатичните изменения са изключително важна тема, но този въпрос се дискутира на други форуми. Един от проблемите при определенето на дневния ред на заседанието на съвета бе да открием длъжностни лица, които са достатъчно политически влиятелни, но обикновено не влизат в други форуми. Например, по въпроси свързани с енергетиката. Там имаме енергетичен съвет. Информационното общество са в диалога за информационното общество, което имаме. Други финансови въпроси биват за, за, за разисквани в диалога за финансовите регламенти. Така че е, са създадени други инициативи дори преди Трансатлантическия економически съвет, тъй като той е последния поред форум, който бе роден, за да диалогизираме с тях. Така че те трябва да се използва или Трансатлантическия економически съвет а, за целите си. Трябва в движение да се учим, докато работим и да обогатяваме процесите. За мен това е много важно. Има наистина важни длъжностни лица в този форум. Не може веднага да се занимаем с въпроси, които и на мен ми се иска да говорим повече. Резултатът от съвета всъщност е една политическа декларация, че съвета ще подкрепи сътрудничеството между САСТ и ЕС по определени въпроси. Електрическите автомобили – не казвам, че това няма да стане. Опитваме се една от трите теми дневния ред да се съсредоточава върху по-зелената економика, както го наричаме. А... Защото а, това е по-обща тема. САЩ не искаха с голяма охота да приемат а, един такъв а, въпрос, но успяхме да говорим по този въпрос и не говорим за енергийната ефективност, говорим за едни стандарти. Що се отнася до иновационното партньорство, там имаме съвет, говорихме за биопродукти, които са важни. Що се отнася до климата, що се отнася до химикалите, мисля, че там би трябвало също да се прави това. И това ни доведе до една битка на друг фронт. Онези, които се занимават с тази тема, трябва обаче да се включат там. Смятам, че това е важно и трябва да видим а, а, какво може да се направи. Това е отбелязано. Няма обещания, не мога да правя обещания, но въпросът е интересен. Що се отнася до участието на Конгреса в а, нашите дебати? На първо място Искам да разберете, че това не са преговори. Опитахме се да направим едно разграничение между търговските преговори, които може да бъдат много трудни и които водят до криза. Аз не съм виждал преговори, които да не минават през криза. Докато в този съвет ние трябва да се опитваме да избягваме кризите. Трябва да избягваме въпроси, е, по които да не можем да стигнем до резултат, а да създаваме една атмосфера, която може да доведе до успехи. Така че няма да разрешаваме търговски диспути, няма да водим преговори, с изключение на случаи, в които сме стигнали до крайно определени преговори. Това е двучасова среща този съвет, така че няма как въобще да се говори за водене на преговори. Е, посредством участие на делегацията на САЩ в трансатлантическия диалог на законодателите посредством присъствие на наши депутати, на знания на конгресмените, сме се опитвали да привличаме вниманието на Конгреса. Да, Конгрес обикновено има по-успешни приоритети, но независимо от това, има хора там, които разбират значимостта на подобряването на търговията с ЕС. Те представляват щати, където има фабрики, които произвеждат европейски продукти. Договор за танкера. Ще се произведе танкера в САЩ, ако подпишем този договор. А, това е важно защото това също ще оказва своето въздействие върху заедостта в САЩ. То това е посланието, което трябва достатъчно често да стига до Конгреса. Сега, датите близо до изборите. Ми там много често има избори и много е трудно да се намери дата, която да не е преди или след някакви избори там. Предизвикателството е, разбира се, да бъдат привлечени достатъчно лидери. Е, може би най-добрият момент беше да привлечем всички по време на периода преди коледа, когато всички лудо пазаруват, но едва ли ще, ще да има и тогава по-голяма посещаемост. Благодаря, казва председателя. С това приключваме по тази точка. Преминаваме към 26-та точка. Достъп на трети страни до пазара на ЕС. Развитие. Искам да ви припомня, че сме получили като комисия през декември един доклад за достъп до пазара, когато... Това е доклад, който бе изготвен от съвещателната комисия по този въпрос. И сега давам думата на Европейската комисия, която накратко да се изкаже по този въпрос, както и какво се е случило от доклада нататък. По тази тема при нас е господин Сурмелис. You are welcome. Добре дошъл. Имате думата. Къде сте всъщност? Добър ден, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за това, че включихте въпросите, свързани с достъпа до пазара в дневния ред на комисията смятаме, че е много полезно да идваме и да ви даваме редовна актуална информация. Тук говорим за изпълнението на нашата стратегия за достъп до пазара. Целта е да се премахнат пречките пред нашите фирми на пазарите на трети страни. Това са стратегии в краткосрочен и средносрочен план и допълват преговорите. Днес смятаме, че е подходящо да ви направим един обзор на мерките, които смятаме да приемем в изпълнение на стратегия, стратегията за достъп до пазара. Ще се спра на три въпроса. Та, съобщението за търговската политика. Тук става дума за наблюдението на протекционизма в контекста на економическата криза. Мисля, че това е по-конкретният документ, който имахте предвид в встъплението. Третият Следващият елемент са малките и средни предприятия и дейностите, които се предприемат. Първо, съобщението за търговската политика и стратегията за достъп до пазара. Всъщност това е един от ключовите елементи на новата търговска политика. Акцентът е върху изпълнението на предвидените мерки. Комисията смята, че стратегията за достъп до пазара е една от успешните страни на глобална Европа и иска да надгражда върху този успех. Има няколко елемента в тази стратегия, които ще направляват нашата работа. Първо, годишния доклад за търговските бариери. Този Въпросът беше разгледан допълнително и в доклада за търговската политика. Съдържанието на този доклад е свързано с анализ на най-важните пречки, които нашите фирми срещат на пазарите на стратегическите партньори. Ние ще съсредоточим вниманието си върху Китай, Индия, Бразилия, Аржентина в контекста на Меркосур, Япония, САЩ и Русия. Ще се опитаме да очертаем най-важните пречки на тези пазари. Една от конкретните цели на този пазар е въпросите на пазара на достъп, до пазар, въпросите за, за достъпа до пазарите да бъдат разгледани на най-високо политическо ниво. Разбира се, ние сме готови да дойдем пред комисията, за да обсъдим доклада. И така, това е първата мярка. Второ, наблюдение на изпълнението на споразуменията за свободна търговия. Сега сключваме нарастващ брой такива споразумения. И за това е необходимо да следим как се спазват тези споразумения в интерес на нашите фирми. Ето защо ще засилим усилията си да следим изпълнението на ССТ. Ще използваме по-конкретно Споразумението с Корея, когато влезе в сила, като критерии за това как стратегията ни за достъп до пазара определя потребността от наблюдение на спазването на споразумението. Необходимо е държавите членки, колкото може на по-ранен етап, да ни представят проблемите, на които се натъкват. Третата мярка е свързана с засилване на екипите за достъп до пазарите и създаването на нови екипи за достъп до пазара в трети страни в контекста на стратегията с достъп до пазара. Екипите за достъп до пазара се състоят от делегацията на Европейския съюз, представители на европейския бизнес, посолства на държавите членки. Искаме да засилим това партньорство. Искаме също така такива екипи да създадат и в други страни. Целта е да засилим ролята на тези екипи и по-конкретно функцията им за ранно предупреждение, да свържем тяхната работа с работата, която се извършва в Брюксел. Четвъртата мярка е свързана с конкретни мисии за достъп на пазара от Брюксел в трети страни. Наскоро беше проведена мисия в Китай. Мисията беше ръководена от генералния директор, който отговаряше за достъпа до пазара. And uh, discussing with the actors, the European actors there, and also, of course, engaging with the Chinese authorities on a variety of, uh, of issues. Uh, it had uh, rather positive. Uh... Резултатът беше по-скоро положителен. Проведе се съдържателна дискусия с китайската страна. Ние възнамеряваме да продължим да изпращаме такива специализирани мисии. И другите други следващите мисии могат да бъдат изпратени в Русия, Бразилия, Аржентина. И това са различните аспекти, свързани с а, а, новата политика. Втория стълб на нашата дейност е свързан с наблюдението на ангажиментите поети на ниво Г20 за борба срещу протекционизма в контекста на економическата криза и премахването на тези подобни протекционистични мерки. Това е дейност, която водим от началото на кризата. Издадахме няколко доклада, последния след заседанието на Г20 в Сеул. Той беше изпратен на Европейския парламент. Целта е да потвърдим решителността ни да се борим срещу протекционистичните мерки. да дадем своя принос към дейностите, е, осъществявани и на ниво ООН. Също така да се набележат е, пречките, които пречат е, на бизнеса. Основното послание от наблюдението е, че, че са проведени няколко мерки – Има, разбира се, протекционистични мерки. Набелязали сме общо 330. Това, което е по-тревожно, е, че когато тези мерки бъдат въведени, те се запазват. Така че само 10% от, от установените мерки е, са е, премахнати. Последното, което е важно във връзка с страните, е, че Русия потвърди, че е партньора с най-рестриктивна е, търговска политика. Тази тенденция се засилва. Един важен елемент е свързан с факта, че Русия не е член на СТО и следователно не се налага да спазва правилата на тази организация. На свой ред това говори за ролята на дисциплината, наложена от СТО като така да се каже, гаранция срещу протекционистични мерки. Ще продължим да следим тези тенденции. Ще представим доклад най-късно преди началото на следващото съдание на Г20. И след това сме готови да обсъдим въпросите с вас. Докладите са полезни, защото се взимат предвид, когато се изготвят докладите на СТО. В Сеул ние успяхме да прокараме текст за ангажимент за спазване на вече поетите ангажименти. Последният аспект, който разглеждаме в стратегията е и това е много важна част от усилията ни да помагаме на малките и средни предприятия. Както знаете, комисията ще излезе с съобщение за малките и средни предприятия през втората половина на тази година. Там ще се изложат приоритетите за бъдещето. За сега ние извършваме практическа и политическа дейност от практическа гледна точка. Са разработени бази данни, които са много полезни за малките и средни предприятия. Там могат да намерят информация не само за митата в различните страни, но и всички формали, формалности при вноса в различните страни какви формуляри трябва да се попълнят. Тази информация е много полезна. Също така готим и, готвим и друга база данни за инструменти за защита на политика на търговията, прияти от различни страни. Това е също много важно за МСП. с оглед на усилията им за повишаване на износа. Често размишляваме за създаване на бизнес центрове в различни страни. В Индия има такъв център и ние обмисляме създаването на други такива центрове. И накрая, с което ще приключа, Опитваме се да видим как можем да се сътрудничим с американските партньори и една от декларациите на ТИС през декември беше да се установи диалог по най-добрата практика между Европейския съюз и САЩ за това как да се помогне на МСП да увеличат достъпа си до трети страни. И това са наши действията, които осъществяваме. Готов сме, сме пак да се явим пред вашата комисия. Благодаря. Thank you for this extensive overview. Много ви благодаря за изключително подробния преглед на инициативите за достъпи до пазара и дейностите на комисията по този въпрос. Ще се върнем по този, на тази важна тема, когато излезе следващия ви доклад. Надявам се, че ще бъде по-интересен и за нашите членове, членовете на комисията. Сега, по отношение 37 точка, делегацията, която посети Унгария, докладът бе раздаден. Вече ви разказах за своите впечатления. Аз бях председател на тази делегация. Според мен това беше много успешно посещение в Унгария. Нямаме точка разни. Следващото заседание 7 февруари 2011 година. Имаме много важни теми в дневния ред. Благодаря ви за вниманието и довиждане.